Ladies and gentlemen. Дами и господа. Uh, European, European Energy. Е, европейската енергийна стратегия. Гласуваме. Разполагате с е, списъка за гласуване. Very good for you. Така, започнахме в 10 часа и е, не всички започнахме в 10, защото ние проведахме в, от 9 часа на сам заседание на координаторите, а сега ще гласуваме, скъпи приятели. Нека първо да провериме. Yes системата за гласуване. Обичате ли нашата комисия да проверим? Е, е, Всички ли гласуваха? Много ви моля, проверяваме електронното гласуване, край на гласуване. Uh, well, it's not bad. It's not bad. Резултатите са задоволителни но трябва да проверяваме всеки път дали е, обичате или не обичате нашата комисия преди следващите избори. Кога са изборите? Чак след 4 години. Имаме ли представител на Обединеното кралство след нас? Имаме ли човек от Великобритания днес? Може би някой асистент? А, просто ви пожелаваме успех. Само успех. Well, well you're right. <laughs> okay. So, thank you. Uh, dear friends. И така, скъпи приятели, нека да започнем. Не разполагаме много, много време, тъй като имаме много натоварен дневен ред. Компромис едно за против, въздържали се, приема се. 131 за, против, проверяваме по електронен път, моля гласувайте. 131. The vote is closed. Край на Reject. Отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 135 то за, против. Въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Компромис 3 за против. Въздържали се. Приема се. 220 за против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за против. Въздържали се. Приема се. 164 изменение за против Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Rejected. Отхвърля се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приеме се. Ком... Шести компромис. За, против, въздържали се, приема се. 192 за против въздържали се приема се 197 за против въздържали се приема се 200 за против въздържали се приема се 201 за против според мен е, е приятно. Нека все пак да провериме и на гласуването. Приема се. 202 изменение за против. Въздържали се. Приема се. 203 за против. Въздържали се. Приема се. 208 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Седми компромис за против. Въздържали се. Приема се. 223 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да провериме. Става дума за 223-то изменение. Отхвърля се. 221 за против, въздържали се. Приема се. 11. Първа част за против, въздържали се. Приема се. 8. Компромис за против, въздържали се. Приема се. Имко, четвърто изменение, за против, въздържали се, приема се, 16 за против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. Десети компромис. Доколкото разбирам, 253 е оттеглено. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. 272 за, против. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на, край на гласуването. 270-то. За, против. Нека да проверим отново. Край на гласуването. Приема се. 11 компромис. За, против. Въздържали се. Приема се. 282 за против въздържали се приема се 12 компромис за против въздържали се приема се 286 за против нека да провериме става дума за 286 изменение край на гласуването Приема се. 294 за против въздържали се. Приема се 13 компромис за против въздържали се. Приема се 113 за против. Нека да провериме. 113, Край на гласуването. Приема се. 13А. Става дума за компромис 13А. За против. Въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Приема се. Девето изменение за против. Въздържали се. Нека да провериме. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Тек, нека все пак да провериме. Край на гласуването. Приема се. 314. 314 първа част. За. Против. Въздържали се. 314 първа част. Край на гласуването. Отвърля се. 319 първа част. За, против въздържали се, приема се. Този път се приема. да провериме по електронен път 319 изменение първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Има сега, от 314 до 340, 331, всъщност 4, 4 изменения. Ще гласуваме ги заедно, за, против, въздържали се. Нека да провериме смисъла, че са приети, но нека да провериме, тъй като са важни точки. Приема се. Сега следващият блок 314, 319, те са идентични. Гласуваме ги едновременно за, против, въздържали се приема. 319 втора част и 321. Те са всъщност идентични. За, против, въздържали се, приемат се. 315 за, против, въздържали се, приема се. 14 компромис за против въздържали се приема се. 15 компромис за против въздържали се приема се. 343 за против въздържали се приема се. 341 за против въздържали се. Нека да проверим. Става дума за 341. Приключваме с това. 347 за против. Въздържали се, отхвърля се. 345 за Извинете, казва председателя. 345 и 346 се гласуват заедно за против. Въздържали се, отхвърлят. Нека да проверим. Става дума за две изменения. Значи 345 346 отхвърлят този път. 16 компромис за против, въздържали се, приема се. 351 първа част за против, Нека да проверим. Става дума за 351, втора част. Край на гласуването. Приема се. 348 за, против, въздържали се, приема се. 370 за, против, въздържали се, приема се. 17 компромис, за, против, въздържали се, приемен. 374 само последното изречение за против, въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 378 за, против, въздържали се, отхвърля се. 379 за, против, въздържали се, приема се. 18 компромис за, против, въздържали се, приема се. 386 за, против, въздържали се. Нека да провериме. 386 за против. Приема се. и и 415 заедно, за, против, въздържали се. Нека да проверим. 366 и 415. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се, отхвърля се. Да, любо. 394 за против. И тук трябва да провериме. Моля, гласувайте. 394-то, край на гласуването. Отхвърля се. 307 за, против. Въздържали се. Кой ще познае? Какъв ще е резултата. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Виж... Виждате ли? Приема се. Момент, момент, we should check amendment 11. 11 изменения. нека да провериме също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 въздържали се. Нека да провериме. 403. The vote is open, the vote is closed. А, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърляме. 18, 18 компромис за против. Въздържали се. Струва ми се, че е приятно. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Accepted. Okay. Приема се. 405 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 408 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 408. Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля. Триста за, против, въздържали се, отхвърля се, отхвърлят се. Добре, ще провериме. 369 край на гласуването. Приема се. I never refuse to check it. Никога не съм отказвал да направим проверка. Не вдигате достатъчно ясно ръка. Това беше ваша идея поздравява. 417 за против въздържали се приема се 418 за против въздържали се, но нека да проверим. 418 край на гласуването 416 за, против. Нека да проверим. Много ви моля, вдигайте ръка, за да можем да пробрим. 416 проверяваме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трудно ми е да ви преброя много бързо. За, против, въздържали се. 414 за, против. Въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Хвърля се. 367 за, против. Нека да проверим. 367. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20 компромис. Да, против, въздържали се. Приема се. 480 изменения за против. Въздържали се. Приема се. 419 приема се 20 компромис 20А за против въздържали се приема се 445 за против въздържали се приема се 446 за против въздържали се отвърлят 450 за, против, въздържали се, приема се. 451 за, против, въздържали се, приема се. 452 за, против, въздържали се, приема се. 453 за, против. Нека да проверим. 453, моля гласувайте, край на гласуването. Приема се. 354 за, против. Въздържали се. Приема се. Със същото мнозинство. Компромис 20 Б. Малко Б. За, против, въздържали се. Приема се. 21 компромис. За, против, въздържали се. Приема се. 252 за против въздържали се приема се, 22 компромис за против въздържали се приема се, 31 за против въздържали се приема се, 358 за против въздържали се приема се, 482 за против въздържали се приема се, 483 за против. Да проверим. 483 моля, гласувайте. Става дума за изменение 483. За. Про... Към край на гласуването приема се 484 за против, въздържали се приема. Отхвърля се 485 за против. Според мен е прието, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 486 са против. Въздържали се. Приема се със същото мнозинство. 487 за против. Може би има равно количество гласове за и против, но нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 38 за против. Въздържали се. Не е много ясно. Нека да проверим. 38. Приема се. 191 за против. 491 поправя се председателят. Моля гласувайте. За против. Нека да проверим 491. Край на гласуването. Приема се. 365 за против, въздържали се, приема се. 23 компромис за против, въздържали се, приема се. 516 за против, въздържали се, приема се. Отхвърля се 505 за против, въздържали се, приема се 504 за против въздържали се приема се. 24 компромис за против въздържали се приема се. 507 за против въздържали се приема се. 506 за против въздържали се приема се. 25 ти компромис приема се.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 534 за против, въздържали се. Нека да провериме 534. Край на гласуването. Приема се. 606 за против. Въздържали се. Приема се. 26 компромис за против. Въздържали се. Приема се. 27 компромис за против въздържали се приема се. 28 компромис за против въздържали се приема се. 29 компромис за против въздържали се приема се. 571 за против. Нека да провериме. 571. Край на проверката. Приема се. С 586 за против 583 е оттеглено 584 то приема се. Приема се. 589 за против въздържали се. Приема се. 590 за против въздържали се. Приема се 588 за против. Нека да провериме. 588. Край на проверката. Отхвърля се. Пето за против. Въздържали се приема. 30 компромис за против. Въздържали се приема се. 603 за против въздържали се. Нека да провериме 603 край на гласуването. Приема се 604 за против въздържали Нека да проверим. Става дума за 604 изменение. Край на гласуването. Отвърз, отхвърля се. Изменение на имко, номер 15. За, против, въздържали се, приема се. 659 за против. Въздържали се. Приема се. 605 за против. Въздържали се. Приема се. 635 за против. Въздържали се. Приема се. 31 компромис. Приема се. 608 за против. Въздържали се. Приема се. От, отвърля се. Добре. 608. Ще проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 662 за, против, въздържали се, приема се. 615 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32а за, против, въздържали се, приема се. 631 за, против, въздържали се, приема се. 633 за, против, въздържали се, приема се. 634 за, против, въздържали се, приема се. Готови ли сте за електронен на проверка? Според мен се приема, но да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря, видяхте ли? Значи някой си е променил решението. Компромис 34 за. Шест три шест. Проверка. Отхвърлен се. Но прави сте, че трябваше да го проверим. Прави бяхте. Аз също бях прав, като казах, че е не, но не бях сигурен. 4-7-5 за, против, да проверим. Край на гласуването. Приема се. 6-3-630 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. 630. Край на гласуването. Отпада. Компромис 34А. За, против, въздържали се, приема се. 646 за, против, въздържали се, отхвърля се. 647 за, против, въздържали се, приема се. 648 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 35а за, против, въздържали се, приема се. Компромис 36 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 36а за, против, въздържали се, приема се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. 688 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинете, отхвърля се. 688 да проверим. Да проверим 688. Край на гласуването. Отпада. 689 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. 10. Първата част за, Извинява се председателят. 30, 38А. За. Против. Трябва да проверим електронно. Гласувайте. 38А. Край на гласуването. Приема се. 10. Първа част за, против, въздържали се, приема се. 3. За, против, въздържали се, приема се. 4. За, против, въздържали се. Да проверим. Това е Инта 4 електронно да проверим. Край на електронното гласуване. Приема се. Инта 7 за, против, въздържали се, приема се. 760 за, против, въздържали се, приема се. Инта 11 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 698 за, против, въздържали се, отпада. 701 за, против, въздържали се, отхвърля се, 700 за, против, въздърж... да проверим 700. The check is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 699 за, против, въздържали се. Да проверим 699. Моля, дигите ръце видимо. 699. Край на гласуването. Прието. Приема се. 704 за, против, въздържали се. Доста има въздържали се. Да проверим. 704 проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 702 за, против, въздържали се, Приема се. 703 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 703 отпада. Да проверим 703. Край на гласуването. Отхвърля се. 705 за против, да проверим. 705 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 39А. За, против, въздържали се. Приема се. 737 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 40А за, против, въздържали се, приема се. 40Б за, против, въздържали се, приема се. 739 за, против, въздържали се, приема се. 40C е, за, против, въздържали се, приема се. 41, компромис 41, за, против, въздържали се, приема се. 748, за, против, въздържали се. Да проверим, да проверим. 748. Моля електронно проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 25 за. Против въздържали се. Приема се. 762 за. Против въздържали се. Приема се. 753 за. Против въздържали се. Приема се. 754 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 42 за. Против въздържали се, приема се. 12 за, против, приема се. Но да проверим. Вероятно ще мине, но да проверим. 12, моля, инта. Край на гласуването. Приема се. Компромис 43 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 761 за, против, въздържали се, приема се. Приема се. 685 за, против, въздържали се, приема се. 769 за, против, въздържали се, приема се. 43а за, против, въздържали се, приема се. Компромис 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 778 за, против, въздържали се, отхвърля се. 770 за, против. Да проверим. 770. Електронно, моля. 776. 776. Край на проверката. Приема се. Седемсот за, против, въздържали се, 18 за, против, въздържали се, приема се. 781 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. 781. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се 777 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 47 за, против, въздържали се, приема се. 799 за, против, въздържали се. Да проверим. 799. Начало, край на гласуването. Отпада. Отхвърля се. 798 за, против, въздържали се, да проверим. Край на гласуването. Приема се. 808 е, за, против, въздържали се, приема се. 801 за, против, въздържали се, отхвърля се. 802 и 807 гласуваме заедно, те са еднакви. За, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 15, втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 15, втора част. Моля, електронно гласуване, край на гласуването. Отхвърля се. 803 за, против, въздържали се, отхвърля се. 805 за, против, въздържали се, отхвърля се. 806 за, против, въздържали се, отхвърля се. 804 за, против, въздържали се, отпада. 13 за, против, въздържали се, приема се. 759 за, 13 бе прието всъщност. 13 се приема. 13 бе прието. Сега Компромис 49 за, против, въздържали се, приема се. 821, извинява се председател, 812, 812, за 812. Против Въздържали се да го проверим електронно. Отхвърля се. Да, очевидно, но да проверим. Да проверим все пак. След като започнахме да го... Край на гласуването. Отхвърля се. 815 за, против. Приема се. 816 за, против, въздържали се. Приема се. 820 за, против, въздържали се, приема се. 819 за, против, въздържали се. Да проверим. Да проверим 819. Да проверим. Гласувайте край на гласуването. Отпада 818 за, против, въздържали се, отхвърля се. 821 е, за, против, въздържали се. Да проверим. 821. Проверка. Компромиса за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се. Доста въздържали се да проверим. 42. Край на гласуването. Извинение 4. За, против, въздържали се. Да проверим. Край на проверката. Приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се. Приема се. 83. За, против, въздържали се. Приема се. Приема се. Компромис Е. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис Ф. За, против, въздържали се. Приема се. Е, приема се. Компромис ФА за, против, въздържали се, приема се. Извинение 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема. 60, приема се. 62 за, против, да проверим 62. 62. Край на гласуването. Отпада. 63 за, против, въздържали се. Да проверим отново. 63. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис И. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 71. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 80. За, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се. Да проверим. Проверяваме 70. Край на гласуването. Приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, 120 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 120. Край на проверката. Приема се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се, приема се. Компромис ЛА за, против, въздържали се, приема се. Изменение 102 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се. Да проверим. Да проверим 69, край. Прието. 85 за, против, въздържали се. Да проверим 85 електронно. Край на гласуването. Приема се. Компромис М. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 100. За, против, въздържали се, приема се. 68. За, против, въздържали се, приема се. 93. За,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 124 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 124. Край на гласуването. Приема се. Компромис О. За, против, въздържали се, приема се. 150, 125 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се. Приема се също. Да проверим 123. 123 проверка. Гласувайте. Край. Приема се. 118 за. Против. Въздържали се. Да проверим 118 електронно. Гласувайте. Край. Приема се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 119 за, против, въздържали се. Да проверим 119. Край на гласуването. Отпада. 119 се отхвърля. Um, uh, Скъпи колеги, от докладчика ни има предложение за препратките да се гласуват за всички анблок. Но ако едно, един каже не, е против, ще гласуваме за всяко по-отделно. Тоест, е, трябва да имаме абсолютно мнозинство, за да гласуваме анблок. Натиснете копчето и казете да или не. Значи не сте съгласен. Не съм съгласен да се гласува амблок. Добре. Това е вид репетиция преди следващото, гласуването следващия месец. Сега 3, 300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 голямо мнозинство по някои гласувания. Имаше по 13-15 души против е, някои изменения, така че беше важно да се направят е, проверки, е, за което много ви благодаря. А сега да гласуваме индивидуално електронно гласуване. Гласувайте окончателно за цялото предложение. Моля, гласувайте за цялото предложение. all of you has voted. The vote is closed. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 42, 13 против, 14, 4 въздържали се. Поздравление на докладчика. Ако искате да кажете нещо, докладчика желая да каже няколко е, думи. Е, господин Сао Даргас. Благодаря много за е, вложения труд в изготвянето на това предложение. Благодаря, благодаря колеги за гласуването. Hello. Colleagues, let's continue. Колеги, нека да продължиме. Господин Бузънк трябваше да замине за Польша, за да присъства на едно важно заседание. Така че аз поемам председателството вместо него. Ще говорим за Европейската мрежа на операторите на преносни системи в рамките на Европейския енергиен пазар и ще уменим мнения по въпроса. Добре дошла на госпожа Бенте Хаген, заместник председател на съвета на ЕНЦО и господин Виторио Мозаци, генерален главен менеджер на ЕНСО. ЕНСО е всъщност европейската мрежа на оператори на преносни системи за газ и електричество. Ролята на ЕНСО е да улесни сътрудничеството между националните а, оператори на, прес, на преносни системи и а, да а, ориентира развитието на европейските преносни системи с съзвучие с целите на Европейския енергиен пазар и Европейския съюз третия енергиен пакет даде правомощия за по-нататъчно либерализиране на пазарите на газ и електричество в Европейския съюз. Имаме час и нещо за, този, за тази дискусия, но сега давам думата на госпожа Хаген. Имате 7 минути, за да направите вашата презентация. Благодаря ви. Казвам се Пенте Хаген. И съм избрана за председател на съвета за следващите две години. Нашата цел е да да осигуриме сигурност на доставките, устойчивост и конкурентоспособност на европейските мрежи. Справени сме пред една тройна, тройно предизвикателство. Това е много, разбира се, една трудна задача, с която трябва да се справят правителствата и Европейския съюз. Европейския съюз се опитва да се справи с този троен проблем и разбира се, разполагаме с инструменти за разрешаване на този проблем. Виждаме. Само да ви припомна какъв е мандата на нашата агенция. Прилагането на третия пакет, енергиен пакет, директивата за електричество, директивата за газ. И нашата цел е този преход към нови енергии да бъде колкото се може по-плавен. very delicate. <laughs> so, we serving 41 uh, or... Виждате, обслужваме 40, 34 страни, 34 оператори на преносни мрежи, всичките са естествени монополи, т.е. обслужват обществото като цяло и имаме инсталирана мощност над 1000 гигавата, 300 000 километра преносни линии, е, електропроводи. Кои са главните ни задачи? 10 годишния план за развитие на мрежата. Това, ще се върна на това. След това е, нормативи за развитие на, на мрежата всичко, което е свързано с вътрешния пазар. И след това създаваме нови пазари, поддържаме регионално сътрудничество, на което особено държим. И играем ролята на политически консултант. Влагаме 150 милиарда евро в европейската инфраструктура. Това е план до към 2030 година, което възлиза на около една трета от е, общите капиталовложения и в сравнение с пакета Юнкер. Разликата, виждате, е значителна. и средствата се влагат текущо. По-настоящем се работи по 25 000 км кабели прав ток, 30 000 км променлив. Всичко това ще доведе до 20% намаление на въглеродните емисии в енергийния сектор. 60% от общото е, потребление ще бъде обхванато от възобновяеми. И виждате, при това се намалява цената е, общо взето положителния е, ефект възлиза на 2 евро на всяко евро. And we are, uh, we are in, we have developed three network codes for electricity markets, three network codes for grid. Това е нормативната ни работа. Виждате мрежови кодекси за пазарите на електроенергия, за връзки между мрежите, за управление на мрежата. Докъм... Всъщност тази година ще бъдат приети тези нормативни документи и те са гръбнака, всъщност, на вътрешния енергиен пазар. Но не се занимаваме само с това. създаваме и пазари. Виждате, изградихме най-големия транснационален енергиен пазар в света. Имаме е, тръжна процедура за спот продажба на електроенергия, е, виждате с 23 оператори на преносни мрежи е, и това води до сериозна ефективност на пазара, понижаване на цените, намаляване на емисиите, надежност е, на, на електроснабдяването. От 15 май миналата година имаме, виждате, една и съща цена се получава от е, от Баренцево море до Иберийския полуостров. Това е забележително постижение. И може да се стигне до такава цена и по другото географско направление до Черно море. Така, сега, по отношение на енергийния съюз, е, много се разчита на регионалното сътрудничество. Знаете, е, преносните оператори винаги са сътрудничали помежду си в регионален мащаб. Подобряваме регионалната координация за да гарантираме надежността на системата. Непрекъсно се обновява системата и знаете, това е, това е предизвикателство, на което трябва да отговорим. По тази е, причина създаваме регионални центрове за сигурност. През 2015 година ще се сключи е, споразумението и всички е, преносни оператори ще бъдат страна по е, едно или друго такова споразумение според региона си. Так, е, е, виждате какво попада в обема на координацията. Анализ, прогнози, изчисляване на мощността, планиране на прекъсванията на електроподаването и така нататък. Имаме заложени количествени показатели до 2030 година Постигането им предполага регионална координация на националната енергийна политика и структурата на енергоисточниците. Енергийният съюз трябва да реши тези проблеми, така троякия проблем, разработване на пазара, нормативното му устройство, това според нас е направено. Сега е дошло време да се пристъпи към изпълнение. Сега предлагам да чуем и представителя на преносните оператори на мрежите за природен газ. наричаме ЕНСОГ, значи за, за газ. 26 страни обхващаме от 28-те. Малта и Кипър не са включени, тъй като там няма газификация. 242 000 километра газопроводи навсякъде из Европа. На природния газ се падат близо 23% от структурата на енергоисточниците в Европа. Ето, виждате и някои други измерения. Трябва да отбележим нещо особено важно. Газификацията никога не е била чисто национална система. От 50-те години насам. От 50-те години на миналия век вече е, газоподаването обхваща задължително по няколко е, е страни. И по тази причина газът винаги е бил европейско начинание и винаги е предполагал сътрудничество на всички преносни оператори в Европа. Имайки преди вноса от, от Русия, от Холандия, след това към края на миналия век и потоците от Африка. Така че всичко това предполага обвързване на, на преноса. Ролята на Енсо Г е аналогична на тази на Енсо Е, т.е. За, за електричеството. Обединяваме е, всички оператори, за да развиваме вътрешен енергиен пазар. Uh, just to give you an idea, answer... To, да видите да ви, да ви дам някоя представа за организационната ни е, структура. Един председател, 12 членове на, на съвета. Това е решаващото звено. Всичко останало по-долу по, по, по структурата е изпълнително. За какво изпълнение става въпрос. Виждате мрежови кодекси, 10 е, годишен план за развитие на, на мрежата, прогнози на търсене-предлагане, сезонни колебания, общо боравене с инструментариума за повишаване на сигурността и надежността и обмен на информация и на, и на оперативни данни. So, uh, to prepare, one of the most important uh, topics uh, for the answers is the preparation of a network code, which uh, asks uh, for a 12 months uh, period uh, in order to develop the uh, doc. Така, сега, след като е, бяхме призвани от комисията, си дадохме 12 месеца да разработим мрежовите кодекси. Едно от най-важните неща в тази връзка е да се има е, да, да, да, се във, да се има предвид участието на всички заинтересовани страни, т.е. да бъдат въвлечени най-широко. Всички работни групи, е, виждате в, в зелено, на най-третия е, е ред, това са различни форуми, които обхващат всички заинтересовани страни и се търси консенсус по представения текст. От което следва, че структурата е, как, както я виждате, с брюкселския, малочислен брюкселски екип, който обаче е в полза подкрепата на всички членове на организацията, с участието и на, на всички мнения, на всички заинтересовани страни, за постигането на максимално широк консенсус sector where all the stakeholders has to be duly involved in the consultation. Знаете, в е, енергийния отрасъл не може да се мине без едного или другиго. Е, виждате различните заинтересовани страни, най-общо представени. А какво постигаме в резултат от всичко това? За да бъде действителен вътрешния пазар, са необходими правила и инструменти. Значи виждате мрежовите е, кодекси с тяхното изпълнение, платформите на, на операторите, прозрачност на, на информация. Така накрая ще за да тече безпрепятствено газа из е, Европа. Докъде сме стигнали с кодексите? За, за един петгодишен период успяхме да разработим и приемем три е, кодекса, механизъм за разпределение на, на капацитета, балансиране на, на товара. Е, този кодекс ще влезе в сила тази година, съответно е, на 1 ноември, 1 октомври. Оперативна съвместимост бе приета вече от комисията, т.е. текста е, е утвърден. В момента работим по тарифите и по разширяване, нарастване на капацитет. Значи всичко е на лице. Онова, което липсва, обаче, е най-важното изпълнението на практика. Но Енцоге не само разработваме документите, а и експериментираме е, по, по прилагането им в така наречените платформи капацитет. Фактически потребителите на, на газопроводната мрежа могат да ангажират предварително по план капацитет за пренос. И има един много полезен инструмент за информация на едно място в реално време за наличния преносен капацитет. Така че е, всеки оператор и всеки потребител да се ориентира как да маршрутира доставката. Диверсификацията е друга важна предпоставка за създаването на единия вътрешен пазар и за това са необходими капиталовложения от една страна и информация и дългосрочна концепция. Капиталовложенията ясно, както знаете, намалява собствените газови ресурси на Европа, и дори прогнозите да са за общо намаляване на потреблението в близко бъдеще, така или иначе очертава се I'm to Is a, a, um, a situation... Та, очертава се конюнктура е, на недостиг е, в национален мащаб и трябва да се компенсира с други енергоносители, биометан, шистов газ, когато е възможно, но е, е възможно да се търсят и други маршрути, е, други източници на доставка отвън. И вече ако говорим за инфраструктурата, това е извадка от 10 годишния ни план за е, развитие на мрежата, беше прият миналия месец. Много проекти са предложени, някои вече са одобрени, други са в процес. И след като един а, е, е, проект бъде одобрен,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 Така сега виждате от проекта до това, което виждате на картата, виждат се белите места. Нали, това е съществуваща мрежа и, и а, местата, звената, в които тя трябва да бъде до, до изградена. И така се надяваме да осигурим е, газовото бъдеще на Европа. Благодаря. Благодаря ви, госпожо, е, е, господин Мозаци. Не са поступили искания за изказване от страна на координаторите. Та, който желае, координаторите ще получат по, по 3 минути и вече всички останали колеги по минута. Кой, кой желае? Благодаря. Доста богата беше тази информация, така е, за, за кратко време. А бих искал да ви, да ви попитам нещо за предлагането, специално на газ. Собственото производство на Европа е малко и намалява. И е, как се гледа на шистовия газ е, и какъв относителен дял може да заеме в някакво обозримо бъдеще? Така, шистовия газ а, има своята роля. Знаете, че а, даденостите в Европа са доста различни в сравнение с тези в а, САЩ. А, в известието на Комисията за енергийния съюз, впрочем, се подчертава, че шистовия газ има, има потенциал. Обаче, а, е, при това се отчита обстоятелството, че А, е, е, това ще бъде по преценка на всяка държава членка. Сега, относителният дял а, беше показан. А, може да видите и на, на страница ни в интернет от 10 годишния план за развитието на мрежата. Приблизително Значи, като започнем от 2000-та година, до 2020, нали, това е прогноза, значи 1 милиард кубически метра, но към 2300, нали, това пак е, пак е прогноза, не е потвърдена, може да се стигне до Д 20-30 милион, а, милиарда, извинете, кубични метра, което е една десета от общо потребление е, миналата година общо в Европа за газ са употребени около 400 е, милиона. Е, въпрос на политическа преценка обаче от страна на държавите членки и на дадености, на възможности за развитието на този сектор. Впрочем, сътрудничеството. Сътрудничеството между всички бе залог за успеха на работата ни през последните 5 години в ЕНЦОНГ. По, по кодексите и плановете за развитие на мрежата процесът се завъртя на три етапа. Сътрудничеството бе наистина залог за успеха. До сега и за напред. А ако всеки е, работи сам, никога няма да постигнем желаното. Госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за интересните презентации. Имам два въпроса. Третия енергиен е, пакет, доколкото си спомням, е от... Е, дали ме чувате? Чувате ли превода? Да започна от начало? Ще започва от начало. Благодаря ви за интересните презентации. Сега следите ли е, ще се върна на немски? Имам два въпроса. Доколкото си спомням, третия енергиен пакет е, е от 2000-та година. 2009 2011 вече сме 15-та и все още сме далеч от общ енергиен пазар. Каква, е, какво още, е, какво може да се направи съвместно с комисията и вашата организация да се ускори този процес на изграждане на вътрешния пазар? Сега аз е, разбрах от вас какви проекти съществуват и какви планове има, но за за да се прилага този пакет за вътрешния е, пазар във вътрешния е, в е, някои държави членки. Всъщност в някои държави членки започват да го правят, но не всички. Доста е така смущаващ факта, че от 2009 е на масата тази стратегии още нищо не е направено. И втория въпрос, каква е, какво мислите за изграждане на капацитет и пазар в Германия е, се води тази дискусия е, по въпроса е, каква е вашата, вашето становище за капацитетите, пазарите на капацитетите? Благодаря. Скоростта е нещо много важно. Не успяхме по първи и по втори енергиен пакет, но Третия е много подробен, има много актове, много, много, много регламенти. Е, третия пакет трябва да бъде приложен на практика колкото се може по-скоро. И тогава фактически ще се получи вътрешен пазар. Има я е, е, организацията на пазара, правилата за поведение на пазара, всичко е вече разписано. Ако се изпълни, ще има един енергиен пазар. Е, как да ускорим процес? Ние се стараем от, от своя страна. ЕЙСА, е, Европейската агенция, вероятно се нуждае от по-високо ресурсно обезпечаване и комисията, разбира се, ще наблюдава процес. Така че нормативната уредба е приета. Едно-две неща липсват. Нали, е, е, регламентите за е, енергийната е, за европейската сигурност на, на доставките, някои връзки между пазара на едро и пазара на дребно, но всичко останало е вече прието. И сега трябва да се изпълни. Там, там трябва да се натисне, така се каже, и всеки трябва да даде своя принос. значи, инструментите ги имаме, сега държавите членки трябва да понатиснат, така да се каже. Аз съм оптимистично настроена. Сега, пазара на мощност. Какво казваме ние? Необходимо му е да се реализира заложения модел. Значи първо да изработим пазара на самата енергия, Нали? А след това да мислим за капацитета на преносната мрежа и, и пазарното и разпределение. Първо да видим как ще обединим общия пазар, нали, как ще изградим общия пазар на, на самата електроенергия. Значи за нас това е първи модел. И след това, ако е необходимо ще търсим пазарно разпределение на капацитета, но разбира се, не, е, не в национален мащаб. Разбира се, в общоевропейски и мащаб с, с трансгранично измерение. Нали? Така че да, да не се стигне до едно опериране единствено на националната територия, това, това би било крайно скъпо, между другото. Господин Кели. Благодаря ви за докладите. Два въпроса. По един за всеки. Моля малко по-близо до микрофона. Първият въпрос е за необходимите капиталовложения към 2030 година. Вие споменахте 150 милиарда. Откъде ще дойдат тия 105, 150 милиарда? Имате ли увереност, че ще ги привлечете и ако не, какви ще бъдат последиците? По отношение на газа, аз имах удоволствието да участвам в една специализирана конференция преди две седмици в Дъблин. Положението в отношенията между Русия и Украина ни така поразбуди в Европа и ние вече търсим диверсификация на, на доставките. Но вие споменахте и биометана. Каква роля ще играе той относително според вас? Е, пак бял от пазара и ще бъде ли достатъчно конкурентно способен на сравнение с течнения е, природен газ и природния газ? Благодаря. да, да опитате да отговорите на частта за инвестициите. Така, тези 150 е, милиарда до 2030 година Значи това са от потребителите на мрежата. Ще си привличат тези средства, но е, рентабилността е невероятна. Възвръщаемост от 2 евро на едно. Е, аз ако имах пари да ви кажа, щях да ги вложа там. Изключително рентабилна инвестиция. Обаче е необходима стабилна нормативна среда, И мисля, че в повечето страни се работи в това отношение. Държавите членки си дават сметка за това колко важно е до изграждането на мрежите. И парите никога не достигат, но по-важно в случая е да се гарантира стабилност на нормативната уредба. И, и това се прави, така че ние сме обнадеждени. Що се отнася до газа, споменахте вие е, кризата в отношенията между Русия и Украина и евентуалните затруднения, които могат да се отразят на Европа. Да, разбира се, е, това винаги трябва да се има предвид и да се търсят различни други газови енергоисточници, да, био, газ и втечнен газ и други такива неконвенционални. Биогазът е, е не точно не точно конвенционален енергоисточник, но той може да бъде пренасен по мрежата, стига качеството на товара да е приемливо. И сега капиталоженията винаги са е, от съществено значение. За да се изгради действителен, в тази връзка отговарям и на другия въпрос, за да е истински вътрешният пазар, както казах, се нуждаем от правилата, правилата ги има – вече. Сега трябва да бъдат приложени. Какво? От всички, всички заедно да работят и да поемат отговорността, нали? всеки да носи своята част от тази отговорност. И след това вече между ам, операторите на преносни мрежи, между доставчиците, между държавите членки, това число и на регионално равнище, трябва да се работи за оптимизиране на връзките. Все още са необходими е, да се, да, необходимо да се изградят някои възли за обвързване на мрежите, примерно в Балтийския район, в други части от е, Европа. Стабилността на нормативната уредба. Искам само да припомня, че в САЩ нормативната уредба е стабилна, не е мръднала, така се каже, от повече от 10 години. Ето това е необходимо, за да бъдат привлечени и инвеститорите. Питате вие откъде пари? Да, ние казваме, елате, и тук колегата каза, че инвестицията е рентабилна. Да, но инвеститорът, е, особено за газа, се нуждае от дългосрочна концепция за структурния дял на газа в общата структура на енергоисточниците. Понеже инвеститорът ще инвестира не само в мрежата, той междувременно ще инвестира и по, по находищата, нали, при, е, при, при източник. И, и това са нали, сериозни капиталовложения. Биогазът е възможност, да, както, както казах, това може да се развива по места, но след като газа постъпи в мрежата, нали, не можеш да сложиш печат на молекулите газ, нали, той става такъв род, родов продукт. Но, но аз смятам, че Поначало био, биогазът ще има местно значение. Някакси не е толкова рентабилно да се пренася биогаз от единия край на Европа до други. Но така или иначе, така като тръгне по тръбата, всичко е възможно. Но казах, стабилност на уредбата стимулиране на инвеститорите чрез дългосрочна перспектива за развитието на енергийната структура на Европа с всичките енергоисточници, газ, електричество и прочи. Аз се записах е, сам е, е, сред желаящите да зададат въпрос към вас, господин Мозаци, и във връзка с схемата по изпълнение на, на предвидените проекти. Виждам, че Швейцария я няма, е, Норвегия я няма, дори Финландия и Швеция не ги виждам. Да, може ли да поясните? Да. Ам, си припомните картата на Европа, първата, с която представих ЕНЦОГ. Швейцария членува. Норвегия също, Украина, между другото, също членува и бившата Югославска република Македония. Така, защо ги няма обаче на, на картата? В случая е, по схемата, за която вие говорите, е, е, Швейцария просто не членува в Европейския съюз, затова и полето е бяло, не, не е черна дупка, слава богу. И те все още не са се ориентирали е, към коя платформа да се присъединят. Това, което, за което вие говорите, е платформата за капацитет. Те все още не са се ориентирали към нея, но така или иначе. Те са в играта, Както казах, 26 от 28 държави членки и до сега плюс 4 нечленуващи Швейцария, Норвегия, Бюрма и Украина. Благодаря. Има ли други въпроси? Не виждам. Благодаря ви, господа, госпожо и господин, не, за докладите. Така стигаме до последната точка от днешния ни дневен ред. Знаете, нашата комисия излъчи делегация, която посети Вашингтон и, и Пенсилвания. Вчера неколцина от нас се срещнаха с конгресмени, които са на посещение в Брюксел. И, и беше много интересно да поразговаряме с тях. Някои от вас тук е, членуват в делегацията и бихме ви били много благодарни да ни разкажете, да е, ни осведомите за посещението. Господин Рубих, господин Петърс, впрочем е ръководител на делегацията, нека започнем с него и на така нататък. Благодаря, господин председател. Мисията от 9 е, члена на ИТРЕ посети Вашингтон, Пенсилвания и Пенсилвания на, от 16-20 март тази година. Та беше да проучим е, е, проблемите с шистовия газ в Пенсилвания и Охайо, където всъщност се забелязва бърз растеж на производство на шистов газ. Е, срещахме се с е, регулатори, неправителствени организации, местни представители на местната общност. Имахме и посещение на място в, е, на един от обектите. Регулаторната е, страна на въпроса, включва и защита на околната среда. Един от въпросите, който бе обсъждан е дали има конкуренция между щатите за привличане на шистовото производство, производство на шистов газ, е, залагайки по-низки екологични стандарти и до каква степен е подвластна на е, щатско и, държа, и държавно е, централно регулиране е, тази индустрия и връзката между изличането и други, селско стопанство, туризма, други отрасли и какви са първоначалните уроци като законодателство. Делегацията се срещна и с представители на, от юго, един екологичен проект е, от Юго-Источна Пенсилвания. С тях обсъдихме е, някакви е, ефекта на фрактирането върху здравето, природата и някои защитени природни видове, животински видове. Проблеми като какво биха казали е, здравните специалисти по, за не, е, производството на шистов газ в е, САЩ в момента. Посетихме обекта Ютика в, в Охайо, 20, 150 км на запад от Питсбърг. Там работи Тотал, тя има съвместно фирма с американска, друга американска компания. Те ни е, разведаха и видяхме действително всичките е, обекти, е, фракирането, изличането, разбиването. Разбира се, участват в това и представители на мозъчни тръстове. Срещахме се с политици, конгресмени. Участвахме в семинар по енергийна сигурност САЩ, европейска, гледна точка, от гледна точка на САЩ и, европейска, и Европейския съюз. Обсъждахме въпроса за това как различните експерти гледат на въпроса с енергийната сигурност, е, пак е, в е, контекста САЩ, Европейския съюз, как може Европейския съюз да бъде по-малко зависим от руския газ, чрез износа от САЩ, например, на суров петрол, на нефти и е, газ от САЩ, ние съответно ще приемем в Брюксел ответна делегация. Мастер Макол, който е председател на Комисията по научни и технологични въпроси в е, Конгреса. Имахме среща и с него, обсъждахме темите за енергийните доставки и трансфер на технологии в е, Департамента по енергетика и делегацията се срещна с господин Кристофър Смит, който е помощник, секретар по твърдите гори, изкопамите горива и господин Никола Шерман, който координира Енергийния съвет С Европей, е, САЩ. Това всъщност беше, може би, една от най-полезните срещи, които проведахме в цялото заседание, защото обсъдихме този бум в производство на шистов газ в САЩ, е, приоритетите, е, екологично екологични технологии, къде се изхвърлят е, от, е, отпадъците от екстракт, от извличането на шистов газ. Накрая делегацията се срещна с Комисията по комуникации, Федералната комисия по комуникации, за да обсъдим новите интернет правила, които агенцията е прияла напоследък. В заключение, господин председател, искам да благодаря на всички колеги в делегацията за организирането на такова ползотворно, интересно посещение. Беше едно удоволствие, пък и много полезно, много ползотворни дискусии имахме с американските ни е, колеги и наистина благодаря за е, търпението и упоритата работа на член на делегацията. Благодаря ви много, председателя, за интересното, сбито и е, така добре организирано е, обобщение за резултати от вашето посещение, за... тъй като имате в писмена форма, разбирам, тази презентация, бихме могли да приложим към протокола от нещо заседание, за да могат е, отсъстващите да се запознаят с е, заключенията от посещението на вашата делегация. И така, следващата точка, следващия, който ще участва в, е господин Нарубих. Аз също благодаря на секретарията и на ръководителя на делегацията. за добре подготвените и проведени дискусии. За мен два въпроса са особено важни. Първият – дискусията около чистовия газ с неправителствени организации и с е, екологични органи, тъй като технологията се развива много мощно и съзнанието за околната среда и сигурността на околната среда са в центъра на вниманието ни, така че опита ни беше много полезен да видим как се решават тези проблеми там. Същевременно, шистовия газ през последните години е, създава, производство на шистов газ създава близо 1 милион работни места в САЩ. Е, печалбите са възникли на 70 милиарда 140 е, милиарда долара ще бъдат приходите до 2020 година, което наистина е значителна резултат. И би му... Втората област беше законодателството. От една страна в презентацията на комисията ние е, говорихме за цифровия, единия цифров пазар – но е необходимо тук да, да получим нови импулси. Имахме доста неща да научим от Федералната агенция е, по комуникации съвместно с е, Федералната агенция бихме могли наистина да в бъдеще да дадем тласък на вътрешния пазар, да постигнем съвсем конкретни резултати, така че в това отношение беше много полезно да видим как е, можем в бъдеще да работим по-добре съвместно с САЩ. Имате ли други въпроси към участниците в тези срещи? Аз имам въпрос, всъщност и се питам дали можете да отговорите. Вчера, когато разговаряхме с е, конгресмените и обсъщахме въпроса с чистовия газ и енергетиката, ми направи впечатление, че един единствен човек спомена ядрената енергия. И се питам защо не споменавате ядрената енергия в е, резюмето за вашето пътуване и резултатите от него и как стоят нещата с ядрената енергия в е, САЩ в момента и ядената енергия не беше част от програмата. Ударението беше върху шистовия газ и голямата ни е плюс беше, че можахме да посетим действително обект е, на извличане на шистов газ, е, разробяване, инсталации за изличане, а не ядрена енергия. Про... От Питсбърг до Охайо самото пътуване отнемаше много време и целта ни, както казах, беше шистовия газ. Това беше фок... в, в центъра на нашето внимание. Затова просто ядрената енергетика остана на страни. И сега последния въпрос. Точка разни. Имате ли някои предложения по точка разни? Само да ви припомня, че следващото си заседание е на 28 май от 9 е, до 12.30 и след това от 3 е, е, до 6.30. Приятен ден!